Откривам заседанието. Добро утро, госпожи и господа. Моля, заемете местата си. Госпожи и господа, ако ви преча, кажете. Ansonsten würde ich Sie bitten, Иначе ще ви помоля да просто си вземете местата. Благодаря ви. Съгласно член е, 7 от е, Кодекса за членото на Европейския парламент относно конфликта на интереси, вчера на 15 юли 2014 година избра